Уважаеми колеги, продължаваме работата си. Минаваме на точка 58 от дневния ред. Освобождаване на парламента от отговорност. Нашия докладчик Денис Дейонг веднага получава думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Докладът се получи доста дълъг, но аз няма да се спирам на всички подробности, само ако колегите имат някакви въпроси, разбира се, ще им отговоря с удоволствие. На първо място смятам, че е важно да обърнете внимание на началото на доклада. Там става въпрос за общията процедура по освобождаване от отговорност на парламента. Говори се за резултатите от доклада на Сметната палата, разходите за персонал, административните разходи. Установена е по-нисък процент на грешка в сравнение с други институции но са много малко и транзакциите, които са подложени на проверка от Сметната палата. Разговарях с представители на палатата за това. Да, наистина е нисък процентът на грешката, но след като е... Но, но въпреки, че е така, рискът от накърняване на имиджа на парламента се повишава. Ето защо пледирам за повече внимание към този въпрос. Особено от страна на Сметната палата. Говорим за бюджетиране, е, ориентирано към резултата. При нас това е малко сложно, като се имат предвид проблемите, с които работим. Очаква се от нашите членове да бъдат експерти по оценка на счетоводството. Да, наистина имаме известен опит и сме в състояние да забележим някои неща. Но, например, в Националния парламент на Нидерландия преди да се направи политически анализ, се правят писмени а, експертни оценки. Има секретариат, в който работят съответните специалисти, които наистина са в състояние да дадат експертна оценка. Аз мятам, че и за нашия парламент и в нашия парламент трябва да стане така. Не казвам, че трябва да се прави същото, но действително вещината и опитът с които се разполагаме, могат да се използват. Например, главна дирекция економическа политика разполага с съответните експерти. Мисля, че повече трябва да се опираме на тяхната помощ. И тогава вече и проверките, одитите ще станат по-специфични, е, по-специфични, по-конкретни. We dat met name moeten bekijken vanuit de performance-based budgeting. En er zijn... Сега, за, е, е, когато говорим за разхищенията, непременно трябва да ги разглеждаме от гледна точка на бюджетирането, ориентирано към резултата. Смятам, че в е, парламента е свършена чудесна работа и го казвам в доклада. Когато говорим за бюджет ориентиран към резултата, наистина трябва да кажем, че в парламента се работи точно така някои моменти будят все пак тревога, особено сектора комуникация, наградата Люкс, думът на европейската история, информационните бюра. В доклада приканвам Сметната палата – да задълбочи проверката по отношение на дейността в областта на комуникацията. Как можем да подобрим тази дейност и да достигнем и до онези хора, които а, не се интересуват от европейските институции по собствена инициатива. Мисля, че това е точно и предизвикателството към нас, да стигнем до хората, които са сравнително безразлични към политиката. до момента не са се чули кой знае какви нови идеи в а, това отношение, особено пък ако говорим за информационните а, бюра. За дума на е, европейската история трябва ли това да бъде задача на парламента? А, мисля, че прекалено малко правим по този въпрос, ако това е наша задача, защото думът е голяма туристическа атракция. Събират се хора. Мисля, че трябва да поговорим и с градската управа на Брюксел за това как повишената привлекателна сила на Дома на европейската история да се използва и за популяризиране на европейската кауза. Прозрачност, разходи, възстановяване на разходи, личните а, интернет страници на депутатите, начини за тяхното усъвършенстване – Друго нещо, което също ми се стори важно, е доброволният пенсионен фонд, който какъвто има и за евродепутатите от 2009 година, но погледнато в дългосрочен план има доста пропуски по отношение на този фонд. Един холандски журналист се порови в случая в холандските медии. Непрекъсно се говореше за това. Затова им обърнах внимание на проблема. Действително нещата са сложни, действително за сега процента на покриваемост е твърде нисък. Само 37% са, а при пенсионните фондове обикновено нещата се въртят около 105%. Разбира се, че не можем да сравняваме този фонд с а, обикновен професионален а, пенсионен фонд, но все пак се очертават трудности. А, не бива да става така, че да накоплатеца да подпомага този фонд. Трябва да намерим други решения има редица бивши европейски депутати, които извършват вноски в този фонд но трябва да мислим и за онези и за това, че парите не трябва да се събират от джоба на дънакоплатеца. Това е проблем и мисля, че сме доста атакуеми по този въпрос. Друг пункт, по който сме атакуеми, са е, сега знаем, че е, пенсиите на европейските служители, държавни служители се е, заплащат от комисията. Но какво става примерно с Великобритания? Какво става, когато дадена държава членка напуска Европейския съюз? Кой плаща пенсиите? Британското правителство ли ще го направи? Защото служителите все пак са били служители на Европейския съюз и сега съдбата им зависи от отношението на британското правителство. In camera bijeenkomsten over gehouden. Имахме среща при закрити врата, където предложих някои мерки за подобряване на контрола Има някои скандали, които обаче са свързани с новите политически партии, а не с традиционните партии. Но така или иначе, често става така, че журналистите се добират до повече факти, отколкото ние, които имаме вътрешни канали. Toekomst, want we krijgen de autoriteit Uh, Това си е проблем. Ще бъде проблем и в бъдеще. Има и една институция, която тази година заработи. До момента има много малко назначен персонал. Аз смятам, че би трябвало да помислим заедно с европейските политически партии какво може да се направи, включително и по отношение на сътрудничеството с новата институция. En dan een laatste punt, dat is uh, bij uitstek een politiek punt. И в заключение един въпрос, който е по-скоро политически. Нашата председателка всъщност повдигна този въпрос. Става въпрос за за злоупотреби, свързани с Жанащина, Бившият председател на парламента Мартин Шуц по, по негово време още бяха обсъждани тези въпроси. В а, доклади на наши колеги също се разисква този въпрос. Може би има и нови неща, за които все още не сме информирани, но, но е трудно в доклад като моя да се разискват и такива въпроси. Като докладчик смятам, че ние като контролна комисия сме задължени да разглеждаме фактите обективно и до, и да наблюдаваме текущи разследвания. След което обаче, ако има основание да отправяме своите препоръки, но ако вече сме го правили в предходен доклад, си мисля дали не е безсмислено да се повтаряме. Каква е допълнителна, допълнителната полза? Това е критерия за мен, да има допълнителна полза. Едно нещо е важно за мен и за това съм отправил такава, политика, е, такава препоръка. Политиката за номиниране на генералните дирекции трябва да се промени, защото има консултативен съвет в парламента по този въпрос, но в него са представени само, е, е, т.е. в него заседават само генералните директори, членуват генералните директори. А за да няма никакви нередности, трябва да е представен и трябва да е представено и средното управленско ниво, да е представен и съветът на служителите. Това го чуваме и от служителите. Ако човек наистина иска да направи кариера и особено на ръководни функции, се сблъсква с политически съображения. Тук виждам възможност за създаване на повече прозрачност, за да няма шурубаджанащина за напред. Това са така основните моменти в доклада. Ако има въпроси по други детайли, съм готов да отговоря. Председателката, благодаря на колегата Денис Де Йонг, както обикновено, както всяка година, основният проблем е доклада за парламента и най-много проблеми има човека, който пише доклада. Е, доклада. Първият оратор, моля ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика господин Де Йонг благодаря за този задълбочен и относително добре балансиран проекто доклад. Съгласни сме по редица критики, които посочвате в текста. И има доста сериозен списък от подобни критики. Например, липсата на ефективност в комуникативната стратегия, проблемите с наградата Лукс, из къщата, дома на историята, различните злоупотреби, освен това проблемите с пенсионния фонд, подобряването на информационните и комуникационни технологии. Но до тук ще спра, за да разгледам и другата страна на медала, а именно прозрачността. Разбира се, ние много отявлено се борим а, по този въпрос в парламента. Не съм сигурен обаче, че начина по който подхождаме към прозрачността може да доведе до различни мнения за това как ефективността може да се постигне по най-удачния начин. Например, докладът посочва, че всички относими документи по отношение на разходите трябва да бъдат представени и на интернет страницата всеки отделен билет, ако правилно разбирам, трябва да бъде оповестен в публичното пространство. Не сме толкова убедени, че това ще ни доведе до най-добрите резултати. И в тази връзка в раздела за прозрачност, може би разглеждаме конкретни изменения – от ЕНП. На първо място, голяма част от информацията вече така или иначе е публикувана на официалната страница на парламента в интернет. Най-голямото притеснение пред нас е, че ще се увеличат административните разходи не само разходите като такива, като цифри, които виждаме в евро и центове, но сме още по-разтревожени от а, това какъв, какъв хаос ще а, предизвика всичко това, честно казано. Защото това е канал, който ще разглеждаме и тук не говоря само за разходите и как се разходват средствата, а говоря и за административните аспекти ако следваме точно препоръките, посочени във вашия проекто доклад. И така, наистина подкрепяме прозрачността, както вече казах, но нека допълнително обсъдим това как евентуално бихме могли да се справим по-добре – Що се отнася до политическите партии, групи, фундации, отново цялостната цел, която е поставена, се споделя от нас. Споделяме, подкрепяме целта. Но проблемът, според нас, е, че ако разгледаме евентуалните проблеми, които ще бъдат предизвикани по отношение на разходването на средства и фондовете, има големи разминавания в позициите на политическите партии. Всички сме наясно с това. Не е необходимо да навлизаме в подробности група по група, но, например, ако видя какво трябва да направя, за да оставя някаква информация за мое пътуване в Лапландия, да посоча информацията за дните, които са ми необходими. Тогава седем души може би ще проявят интерес. И знам каква ще бъде бюрокрацията. И това е необходимо. Аз наистина съм поддръжник на това да има стриктен контрол. Но всичко това така или иначе съществува. Бюрокрацията, през която минаваме в момента и можете да попитате и администрацията по този въпрос, въпрос, е много добре сработена машина на максимална степен. Така че не знам до каква степен можем по-добре да се представим. Ние ще внесем някои изменения по тези въпроси. Но отново бих искал да ви благодаря и съм сигурен, че ще имаме възможност допълнително да обсъждаме този доклад, много компетентно, изготвен от вас, господин Де Йонг. Това е благодаря. Благодаря. Колегата Гайер, заповядайте. Благодаря. Аз искам да насоча вниманието си към последния въпрос, който повдигна докладчика и мисля, че е много прав. Става въпрос за назначението, назначенията, които е направил бившият вече председател на парламента. Аз не се съгласих с последния доклад за освобождаване от отговорност, защото още тогава смятах, че има проблеми. Мисля, че точно това е начина по който трябва да процедираме. Тук имаш изцяло моята подкрепа и сигурно не само моята и на много от членовете на моята група. Трябва да сме наясно, ние като комисия, че този доклад и пиара, който се извършва на тази база, играе много важна роля в Германия. Нашата аргументите играят роля в е, предизборната кампания за Бундестаг в Германия. А, значи, трябва да се установи дали има действит, действително неправомерни действия. Дали има действия, които изискват допълнително изясняване, т.е. тълкуване на правила, така че да няма двояки интерпретации. От доклада става ясно, че има някои противоречия. Например, някои дълги командировки, дали са най-ефтиния, най-изгодния вариант за парламента, ако се окаже, че е така, нека така да остане. Но тогава пък няма да можем да обвиним Маркос Енгелс в нищо. Ако не е така, постоянните, ако постоянните командировки не са най-добрия вариант за парламента, то според мен тук нашата комисия по бюджетен контрол трябва да влезе в ролята си, да констатира това и да предложи альтернатива за в бъдеще, за да може администрацията в бъдещи такива случаи съответно да избере такъв режим на разходи, който да е най-изгоден за Европейския парламент но трябва да има яснота кое е нарушение и кое не и дали има нарушение или не. За момента ситуацията за мен е сложна защото има декларирана позиция на управата, администрацията на парламента, че няма нарушаване на правилата, но в немските медии постоянно чета, че има такова нарушение, такива нарушения. Така че ето това е въпрос, по който нашата комисия трябва да влезе в ролята си. Разбира се, че е, комисията може да има позиция различна от тази на администрацията. А може администрацията да не вижда, че има, да има нарушение, но нашата комисия да реши обратното. Благодаря. Председателката, благодаря. Продължаваме да изчакваме становището на администрацията на парламента след зададените въпроси. Той все още не знаем дали има нарушение на правилата. Предложили сме срок 3 март. Надяваме се, че своевременно ще получим отговор, така че да можем да се запознаем с него. Колегата Явор благодаря, госпожо председател. На първо място бих искал да благодаря на докладчика за отлично изготвения проект от доклад. То е отлична основа за допълнителната ни дискусия. Най-вече бих искал да приветствам някои идеи, очертани в доклада. Например, звеното за подкрепа с членове на комисията Конта, надзора над финансовите контроли, контролната дейност е единното седалище, не е нищо ново, но важно да се спомене. Освен това ми допада и идеята за по-персонализиран вебсайт на евродепутатите с информация за лобирането и а, разходите а, в различни направления. Заради ограниченото време ми се иска да спомена само няколко аспекта, които според мен могат да бъдат подобрени в доклада. На първо място партиите и фундациите и тяхното финансиране. Има много добри идеи в тази насока, но, ми, но си мисля, че докладът може да бъде малко по-категоричен, по-стриктен в тази насока аз ще внеса изменения за това как контролната дейност да бъде по-систематично извършвана по отношение на финансирането. На второ място с общите разходи. Това е един дълъг дебат, който от много дълго време водим насам. Той е залегнал и в този доклад, но според мен е важно да заявим, че това са обществени средства и разходването на обществени средства трябва да е по прозрачен начин. Има различни начини как да стане това разходване по-прозрачно. И мисля, че тук има известни притеснения за публикуването на разходите за всяко кафе или за всяко разходване евро. Може би това не е най-реалистичният вариант. Можем да сложим някакви параметри. Например, когато а, има разходи за над 100 евро, трябва да се публикува а, необходимата сметка. Иначе в, против, в противни случаи не е необходимо да публикуваме информацията за всяко получено евро. Мисля, че това е много важно. И ако въпросът е какъв хаос ще се създаде, аз ще кажа, че хаос от политически характер ще се създаде. Защото знаем, че някои колеги използват тези придобивки като допълнително заплащане. И мисля, че трябва да прекратим тази процедура. И да, наистина трябва да постигнем баланс между това да няма прекалено административно бреме за съответния евродепутат, но тук има добро решение за този въпрос. Трябва да отчетем и въпроса за свободата на мандата. Но мисля, че и тук имаме добри решения за настояване на максимална прозрачност, без да се създават допълнителни проблеми. Трябва да направим това, за да си възвърнем доверието на европейските граждани към европейските институции, най-вече по отношение на Европейския парламент. Третия въпрос съвсем накратко вътрешните правила за подаване на сигнали. Мисля, че парламентът има доста добри правила за подаването на сигнали. Има някои дребни проблеми, например ситуацията с акредитираните персонални асистенти. Не знаем точно каква е тяхната защита, трябва да установим конкретните правила, но трябва да има такава рамка и за тяхната защита. Приветствам и параграфите по отношение на ЕМАС. Има някои конкретни аспекти, по които ще внеса конкретни изменения. Още два допълнителни въпроса. На първо място за страничните занимания. Това е тема, която беше обсъждана и по време на последния доклад за освобождаване от отговорност, но това се появи съвсем в края на процедурата на пленарната сесия, така че тези параграфи от миналата година бяха отстранени от мнозинството в парламента, но така или иначе въпросът остава. Ако комисията по бюджетен контрол иска да направи нещо по този въпрос, това отпадна по решение решение на пленарното заседание, но проблемът остава. И на последно място Просто искам да спомена въпроса свързан с Мартин Шулц. Съгласен съм, че трябва да проследим какво точно се е случило по време на кампанията през 2014 година. Но имахме възможност да го направим това и миналата година. Миналата година групата на зелените подкрепи този подкрепяше този параграф в доклада до пленарното заседание, да се зададат въпросите по отношение на кампанията на Мартин Шулц, но по време на пленарното заседание Мнозинството от евродепутатите в сътрудничество с големите групи просто унищожиха този параграф, както се случи и с страничните занимания. И това беше по отношение на освобождаването от отговорност за бюджета през 2014 година. Точно тогава нещо трябваше да се направи по този въпрос. Разбирам, че има предизборна кампания в Германия. Това ще създаде нова ситуация, но все пак трябва да отбележим кажа, че от процедурна гледна точка имахме удачния момент и парламентът пропусна правилния момент да се намеси. И сега ми е малко странно, че този въпрос отново се връща на масата, вместо да сме го сторили една година по-рано. Благодаря ви. Колеги Али, бите. Колегата Али. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Де Йонг, на първо място бих искал да кажа колко удовлетворен съм от задълбочения доклад. Той е много подробен покривайки всички аспекти за функционирането от финансова гледна точка за парламента е важно не само защото това се, тук се концентрират почти 20% от раздел 5 от многогодишната финансова рамка, но ви прозрачността на дейностите на парламента има водещо значение и мисля, че всички аспекти, които са споменати тук, трябва да подходи много внимателно за това какво ще бъде тяхното въздействие върху общественото мнение в Европа. Освен това, за нас е важно не само какво е нивото на разходване в хода на годината и какви са процентите на засечените проблеми, но и как финансовите ресурси, които се разходват и какви са резултатите, които са постигнати с тях. Този подход е включен в доклада от страна на господин Де Йонг и смятам, че тази структура насочена към добре структуриран бюджет трябва да се насърчава, за да се сподели и от другите дирекции. И накрая отново бих искал да поставя въпроса за обучението на персонала и резултатите, които са постигнати. За мен е трудно да намеря информация, както посочи и господин Де Йонг, по отношение на други аспекти, как могат да се измерят тези резултати, имайки предвид, че разходваме публични средства за обучение. Трябва да имаме система, която да ни позволява да правим оценка на това каква е добавената стойност за парламента по един количествен начин. Благодаря. Колегата Шмидт. Благодаря. Става. Колкото повече слушам, толкова по-интересно ми става. По принцип имам доверие към парламента и към генералния секретарят. И както повечето колеги тук, съм защитничка на прозрачността. Затова през последните дни и седмици ми беше много интересно да слушам медиите и да научавам разни числа от тях във връзка с бившия председател на парламента. Отправят се обвинения срещу него. Мисля, че спешно трябва да ги изясним след като са отправени. И както каза колегата Де Йонг, не знам, ако има някакви актуални обвинения, смятам, че трябва непременно и спешно да влязат в доклада на прият от Комисията за бюджетен контрол, както обвиненията, така и изясняването на обстоятелствата във връзка с тях, с наше становище. Защото нещата, които витаят из въздуха, са от значение не само за бившия председател, а и за всички от нас. И това все пак тежи. Сега, не, сигурно не съм в позицията да изисквам генералния секретарят до 3 март писменно или устно да отговори на нашите въпроси, но се надявам отговора да дойде час по-скоро. Мисля, че от доклада трябва да личи, що е то, постоянна командировка, кой има право на такива командировки, кой взема решение за такива командировки, кой ги контролира и правомерни ли са разходите. Както каза колегата Гайер, използват се аргументи в предизборната кампания. Такива кампании има и в Германия, и в Франция, и в Холандия, но ние като бюджетна комисия не можем и не бива да се съобразяваме с такива неща. Още повече, че ако а, в процеса на изясняване резултатът е положителен, той няма да навреди на бившия председател. Всички сме чели, например, в Шпигел, че един от сътрудниците на бившия председател, а именно господин Енгелс, се споменава, знае се за него, че е прекарал много дни в Берлин, а не на работното си място в Брюксел, т.е. бил е в постоянна командировка. Знаем, че е получавал дневна надбавка. Освен това е имал и надбавка за пребиваване в чужбина а, с а, 16% данъчно облегчение. Знае се, че има квартира в Берлин. Не знаем обаче дали парламента е участвал в разходите за, тази, за това жилище, защото не знаем какви са правилата. Аз лично искам да науча как е било. Освен това, трябва да получим информация колко такива постоянни командировани има в момента. Получаваме от медиите а, информация за това или онова, но аз искам да знам дали е вярно. Искам да знам каква е продължителността на тези а, командировки, а, от кои отдели е взето решението за тях. Смятам също, че е разумно и да видим как са се развивали през годините по отношение на своята продължителност и честота честота такива постоянни командировки. В медиите, освен това и повестниците, се говори, че един служител бил казал, че се упражнявал натиск за нарушаване на правилата на Европейския парламент. Лично аз не искам да вярвам, че има такова нещо, но също бих искала да получа информация. Защото ако всеки ползва правилата както му е удобно, не знам къде ще му излезе края. Имам и други въпроси, но за сега благодаря за вниманието. Колегата Ворн. Uh, uh, um, Благодаря, госпожо председател. Аз няма да се спирам на въпроси, свързани с предишния председател, нещо, което се спомена многократно, но сега ще си позволя накратко все пак да го спомена, преди да премина на останалите въпроси. По отношение на тези критики спрямо предишния председател, тук колегите споменаха многото обвинения във връзка с освобождаването от отговорност по бюджета за 2000 2014 колегата каза, че тогава е трябвало да реагираме. Но така или иначе има редица въпроси, които са повдигнати. Изпратили сме въпроси на генералния секретариат и се очакват и отговорите на тези въпроси. И се надявам, че тези отговори ще ни дадат яснота, ще ни предоставят допълнителни подробности по тези въпроси. Ако нямаме тази сигурност, това уверение, не, не очаквам администрацията да потвърди нещо, което не е било коректно, не е било правилно. А, така или иначе, ако има такива проблеми с администрацията, трябва да получим а, тази информация. Очаквам отговорите да постъпят в края на тази на седмица или началото на идната седмица. И тогава на базата на тази информация ще можем да направим необходимата оценка. Не мисля, че ще ни а, помогне, ако обсъждаме тези въпроси преди да получим конкретна информация. Така че молбата ми към докладчика, който очерта от ключовите въпроси, е наистина да не се спира на тези спекулации. Той очертава въпроси като, например, надзора над бюджета на Европейския парламент. Това се споменава в доклада, където се посочва генералния секретарят да основе звено от експерти а, с колеги от а, звеното за изследователска дейност. А, от групата на социалистите и демократите не сме сигурни дали това има някакъв смисъл, имайки предвид бюджета, ниското ниво на грешка, което се очита. Не смятам, че е необходимо да има има такова звено, нарочно звено, което да се занимава с контрола на бюджета. По отношение на прозрачността, въпрос, който обсъждаме надълго и на широко, винаги говорим за прозрачност, прозрачност за разходването на средствата и като други колеги, тук ще се опитам наистина да насърча да се упражни възможно най-високо ниво на прозрачност по отношение на разходването на средствата. Но това не трябва да доведе до прекомерно бюрократично бреме и допълнителни разходи за системата. Сега ми се иска да се спра на системата, която се използва от представителите на Обединеното кралство в делегацията към Либе. Нашата система не отнема много време. Една сутрин, например, ние разглеждаме информацията, статистиките и каква, как точно перо по перо се разходват съответните средства. И можем да включим необходимия документ, който доказва, че наистина тези средства са били целесообразно разходвани. И тогава, като се направи одит, ние имаме необходимия документ, който може да докаже разходването на тези средства. Това не добавя бюрократично бреме, няма допълнителни разходи. Това ни позволява да бъдем по-прозрачни, но а, можем да го направим без да има допълнително бюрократично бреме или допълнителни разходи за системата. Можем да обсъдим всички тези аспекти допълнително, когато напредне дискусията. Другият аспект, който се очертава в доклада е а, въпроса за информационните бюра във всяка държава членка. Беше постиг, повдигнат въпроса дали те са необходими. А, замисляйки се по този въпрос по време на кампанията около Брексит в Обединеното кралство, един въпрос, който се появяваше е, че хората не знаеха достатъчно за Европейския съюз, как работи Европейския съюз, нищо не знаеха за Европейския парламент. В Обединеното Обединеното кралство имаме а, такива бюра само в Лондон и в Шотландия. Има големи области, включително и Уелс, където няма информационни бюра. Ето защо наистина за мен е важно да а, има увеличаване на броя на информационните бюра. И на последно а, място а, съгласен съм с а, че а, личните асистенти на евродепутатите трябва да бъдат обхванати от една рамка за защита защита при подаването на вътрешни сигнали. А също така трябва да има такава рамка, която да ги защитава и при пътуването им до Страсбург. защото за момента средствата, които им се отпускат за настаняване са много ниски, когато пътуват в Страсбург като лични асистенти. Доколкото разбирам от генералния секретар, това е въпрос, който се разглежда. Но колкото повече време минава, толкова повече сесии в Страсбург минават, но трябва да се уверим, че има такава структурирана система, която защитава личните асистенти, когато са на мисия в Страсбург. Благодаря. Колегата Жак е следващия записал се. Благодаря, госпожа председател. Наистина много интересни неща съдържа доклада на колегата Де Йонг. Аз бих искал, бих искал да съсредоточа вниманието си върху няколко неща, и първо всичко, което е свързано с политическите партии и с най-вече европейските политически партии. Преди да пристъпя обаче към всичко това, бих искал, както е редно, да напомня правилник. Тук става въпрос за договора, разбира се. Тъй като, когато четем, когато чуваме някои неща за европейските политически партии и фундации, оставаме с впечатлението, че сме създали не заслужаващи уважение организации, както следва да бъде в условията на една демокрация, а нещо като международни мафиотски синдикати. Аз разбира се, далеч не съм съгласен с всичко това. Но, в тази връзка, ако се позовем на договорите, в условията на една демокрация е, можем да говорим за, за някои от основните белези. И наличието на политически партии и организации са е, присъщ белек на демократичния политически живот. И ако се обърнем към е, Хартата за основните права и свободи е, на Европейския съюз и по-специално нения 12 член, ще видим, че там се прогласява основното право на сдружаване. И се казва по-нататък, че европейските политически партии допринасят за изразяване политическата воля на европейските граждани, гражданите на Съюза, като целта е, задачата, която изпълнява тези партии е не просто да разпространяват водещите политически тези, а и да изразяват многообразието на Европейския съюз. По-нататък в преамбюла на хартата е казано, че тя се опира на конституционните традиции на държавите членки. Аз като французин, не знам тук дали има и други колеги от Франция, бих напомнил, че четвъртия член от, Европейс... от Френската конституция гласи както следва – Политическите партии упражняват дейността си свободно. А конститу... Френската конституция, нека напомним, е приета по времето на, на генерал Дегол, тогава президент на републиката, който не може да бъде заподозрян в особени симпатии към политическите партии. След това трябва да напомним принципа е, е, на разделението на властите. Сега нямаме европейска конституция, но може да говорим поне за равновесието на властите. Е, и, и, и не можем да се откажем от този принцип, защото той също е един неразделен белик присъщ на демокрацията. И ще се върнем на, на този въпрос, впрочем, по-нататък, когато говорим за ОЛАВ и за Европейската комисия. И по-нататък във втория член от вътрешния правилник на парламента е казано, че е, всеки е, императивен мандат е нищожен. Е, следва да се има предвид това, особено когато говорим за е, работата на парламентарните аташета. Какво значи това, впрочем? Това значи, че една политическа партия, една асоциация, лоби, дори една администрация, администрацията на парламента, не може да дава заповеди на един депутат, що се отнася до политическите му позиции, до опозотворяването на финансовите му средства, но и както, що се отнася до организацията на ежедневната му работа. И на това ще имаме повод да се върнем. Що, що се отнася до, до политическите партии, аз трябва да кажа още същото, че а им, също, че в доклада на нашия докладчик, който е определено умел, добре известен с способностите си, намирам за шокиращи някои формулировки. Възниква въпроса всъщност, някъде там фактически е, е казано, заслужава ли се и въобще да продължава финансирането на европейските политически партии? Така е казано в текста на нашия докладчик. И още доста озадачаващи неща – Казва се, има някои партии и фундации, които, чието авторитет се поставя под въпрос с оглед на обвинения в някои тежки нередности, които са констатирани. Сега, аз съм председател, прочем, на едно, на едно движение и аз в качеството си на, на, на председател попадам под ударите на, на, на, на въпросите констатации. В същото време съм член на нашата контролна комисия. Става въпрос за едно исково производство, което е, е просто нелепо. Става въпрос за 61 000 евро с основанията, че по време на, на една проява са показани отличителните белези на партиите, които участват в проявата, в това число Националния фронт Франция. И сега сме обвинявани, че по този начин, видите ли, финансираме национална политическа дейност. Нищо подобно. Е, точно, точно обратно. Е, едва ли една европейска политическа партия ще тръгне да финансира Националния фронт? Точно обратното. Националния фронт финансира и то съвсем легално европейските си прояви. Е, така че тук има определени така, несръчни формулировки, опасявам се, които следва да бъдат коригирано, коригирани Спомням си, е, е, господин Вело, нашия генерален секретар, е, засегна този въпрос и той съвсем коректно призна, че спорът е пред Европейския съд и в край на краища всеки всяко становище по, по този спор трябва да, да, да, да се отложи, докато не излезе решението на Европейския съд. Впрочем, не по-малко сериозно е това, което чухме тази сутрин, когато малтийски министр на финансите, изказващ се тук от името на, на съвета на Европейския съюз, ни каза, например, че общата норма на грешка възлиза а, на 3,8% за целия европейски бюджет. Един друг изказващ се коригира с 1% пункт това, но когато говорим за 146 милиарда евро, дори 1% представя близо 2 милиарда евро. Грешка. И това е сериозно вече. Наистина, макар и, както се каза тази сутрин, да можем да говорим, разбира се, просто за, за грешка, за някаква нередност, която не е непременно измама или злоупотреба. Е, ето е, виж този Ла Розера Розе, какво казва тук, не знам. А, знаете, на времето председателя на парламента Шулц а, а, по, по, по повод на, на, на, на подобно съдебно разбирателство фактически сезира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 е, е въпрос на законодателство, разбира се, това, това е нейната същност, но не само и не само. Е, имаме е, отношения с медиите, отношения с партийната политика. В край на краища колегите тук са избрани с пропорционален вод – и е, те е, много добре знаят, че при пропорционалната избирателна система относителна тежест се отдава на политическите партии. И и вече е работа на независими органи да оценяват кое е строго парламентарна дейност, кое е извън парламентарна дейност. А, нали? И в качеството си на член на, на тази комисия за бюджетен контрол, разбира се, аз съзнавам напълно необходимостта от упражняването на контрол, за да се гарантира доброто освояване на средствата. Обаче, както казваме на френски, не бива да се изхвърля бебето с а, водата от легена, бива, следва да се пази авторитета на институцията. Следващият колега. Благодаря, господин Ей, госпожо председател, извинете. Трябва да отговоря на казаното от колегите за средствата, които се предоставят на разположение на членовете на парламента и, и, и за изразходването им за назначаване на помощници, акредитирани асистенти. Е, за това с какви задачи могат да бъдат натоварвани тези лица и с какви не. Тук, между другото, става въпрос и за дейности, които следва да се извършват от политическите партии у дома, в съответните държави членки. Въпросът, според мен, не е от значение за тази годишната заверка на изпълнението на бюджета, но във всеки случай следва да се обърне внимание на този въпрос за бъдеще. Що се отнася до докладчиците в сянката, възприеха коректна позиция. Да е специално, що се отнася до точката за политическите партии и фундациите, е, бихме могли е, да засилим формулировката, да видим дали ще ни подкрепят, но, но, но ще внесем изменения. Да кратко, по 46-та точка от вашия доклад, господин Дейонг, за информационните центрове. Трябва да кажа, че до някъде бях озадачен от този текст. Казвате вие, че някои от информационните центрове вероятно биха могли да бъдат закрити. И специално говорите за брюкселския и за Стразбургския. А, сега, аз съм, аз съм белгиец, фламандец, а, и ви говорите за Белгийския информационен център. А, в начинът по който е формулиран този текст при вас, оставя а, създава впечатлението, че информацията би могла да се разпътнява чисто и просто по интернет, като се ползва интернет по-ефикасно. Трябва да призная, че, че не, не, не мога. Наистина не мога да се съглася с това. Ако видим и какво върши Белгийския информационен център, който много добре познавам, е, е, той върши далеч повече от това. Организира се огромен брой прояви, извън Брюксел в това число. Събират се е, белгийци, франкофони и говорещи холандски. Ам, с участието на всички, трябва да ви кажа, членове на, на Европейския парламент от Белгия, може да се запознаете с отчета на информационния център. Трябва да ви кажа, че той разширява обхвата на своето влияние е, толкова широко, колкото отделни членове на парламента не биха могли да достигнат. Така че смисълът на информационния център в Белгия, който прочваме тук много близо до Европейския парламент, е несъмнен. И аз съм се уверил. Отличен опит в това. И, и, и ролята на един такъв информационен център не може да бъде заменена с, с повече интернет. Естеството на тази дейност е съвсем друго. Така че ще, ще внеса изменение, поне за, за преформулиране на тази точка от доклада ви. ако вземем броя на информационните източници и това, че времената се менят, а и това, че гражданите твърде често се отнасят критично към нашата работа, то естествено следва да имаме предвид информационните центрове. Информационните центрове няма защо да бъдат пропагандни централи, но информационни центрове във всеки случай. За да може всеки, който се интересува, да получи информация от същинската работа на европейските институции, в това число е, на Европейския парламент. Е, не съм запознат с дейността на информационния център в Страсбург, е, но, но както ви казах, съм много добре запознат с Белгийския център и не бих а, а, си позволил с а, една точка просто от доклада да зачеркна всички тези усилия. И нали, тези, които не ме познават, знаят за мен единствено, че съм бил, както се твърди, белгийски националист. Аз съм проевропеец, но се отнасям критично към Европейския съюз. И трябва да ви кажа, че Белгийският ни информационен център нерядко е обект на моите критични бележки ако, ако заподозра известни пропагандни уклони в а, неговата дейност. Госпожа Яла Сендър. Благодаря, господин председател. Uno de los camareros de, de nuestro restaurante toda la vida y nos habían pedido la presencia de algunos diputados, por lo tanto, por eso. Pero he leído con cuidado el, el informe del señor de. Извинявайте, че позакъснях поисках информация за господин Де Йонг и общо взето е, приемам повечето от неговите становища. Подкрепя ми казаното от господин Гайер. Относно предишния председател на парламента después de varios descargos vuelven a repetirse. Mi única preocupación es que como las cosas... Информацията е, се разпусне още е, през април. Е, не, не, не е нужно да се повтаря. Единствено съм загрижен за това. Да видим дали в някои случаи не би следвало да привличаме служител е отговорен за защитата на личните данни в своята дейност. В печата вече не веднъж сме ставали свидетели. Сигурен съм, че господин Де настоява за прозрачност, естествено, и се стреми към нея, но ще трябва да помислим и за защитата на личната неприкосновеност поне на нашите служители. Да, пълна прозрачност, но не е без оглед на личните им права. Обществеността иска да получи информация, но ние не можем да, да не опазим, да не опазваме личния живот на своите служители. Най-малкото ние, ние, сме, ние сме политически дейци, а, а, а, имаме своята съдба по време на политическите избори, но защо нашите служители да бъдат изложени на, на такъв натиск? Ще, ще внеса изменения, които, надявам се, тук откровено всички да обсъдим. уредбата за защитата на личните данни трябва да се спазва строго и трябва да сме наясно с, с, с тази действаща уредба. Що се отнася до филмовата награда Люкс, отнасям се с разбиране към критиката, но аз намирам тази проява за, за много стойностна гледам прожекциите, филмите с, с най-голямо удоволствие, гласувам. И тази година селекцията добре отразяваше, според мен, днешните обществени тежнения. Поне, поне два от филмите бяха много актуални. И парламентът би следвало да, да оказва подкрепа на, на тези е, кинопроизведения, на, на, на, на тази продукция, която отразява и отстоява европейските е, ценности. Дори бихме могли да хвърлим е, поглед, да разширим периметъра и, и отвъд Атлантическия океан. Да, да, да разширим своето влияние, своята видимост отвъд е, собствено законодателната ни, бюджетната ни дейност. По-нататък е, ще трябва да насочим вниманието си към проекти, които някак си са позамразени през последните месеци, в това число нови сгради, достатъчно помещения за, за работа, за срещи. Но que necesitamos presupuesto para todas las internalizaciones, para... Даваме си сметка, разбира се, че бюджетът не е безкраен. И трябва да имаме достатъчно средства за персонала, за... Но, но би следвало да обръщаме внимание и на, и на тези проекти,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 Много ви благодаря. Аз си позволих да се запиша за изказване. Много ми се ще, както каза колегата Де Йонг, да приемаме препоръки само ако има нещо ново. То тогава трябва да премахнем въпроса за седалището в Страсбург и Брюксел. Това е въпрос, който не можем да решим и с най-голямо удоволствие бих престанала да се занимавам с него. А, по въпроса за бившия председател на парламента, какво да ви кажа? Това, което, с което разполагаме сега е ново. През 2014 година не сме го имали, включително и точките, които отпаднаха при гласуването. гласуването именно понеже е нещо ново и че е документирано и то в обхват, който за мен не беше известен. Сега трябва да се занимаем с въпроса. Между другото, въпросникът е много а, добре и разумно разработен. Съгласна съм с колегата Де че тук става въпрос за достоверност и доверие. Така че независимост от партийната принадлежност на а, председателя на парламента, ние във всички случаи ще да изпратим този въпросник. Въпрос наистина много е интересен. Вече ни е задаван през 2013 година тогава, парла... Тогава администрацията на парламента каза, ни информира, че в бъдеще няма да има постоянни командировки, тъй като излизат скъпо на парламента. Сега през службата на парламента твърди, че ще има такива командировки, защото били много изгодни финансово на парламента. Бих искала наистина да науча каква е истината. Ако наистина има 13 член служители от администрацията на парламента, които в момента се намират в постоянна командировка, си струва да изясним въпроса всички ние имаме своята задача. А, а, именно да се спазват правилата. От друга страна не можем да се отречем, че някои от правилата могат да имат двояко тълкуване. От трета страна обаче, ако някой служител, който така или иначе си има жилище в Берлин, сега вече а, си живее в същото жилище, само че половината най-много плаща парламента, това е недопустимо. Äh, der Dienstort Brüssel ist mit dem Ziel, ähm, Значи е, целта е да дефинираме добавките като доход, нещо, което те не са. освен това, командировката трябва да съответства на критериите за командировка. С други думи, много съм любопитна какви ще бъдат отговорите на парламентарната администрация. Имало е случаи, в които е имало намеса, други, в които не е имало. Мисля, че това е въпрос, който трезво трябва да обсъдим и да обследваме. Тук, искам само да спомена и парламентарните информационни бюра. Няколко колеги вече ги споменаха. Аз бях малко изненадана, че така радикално се говори по този въпрос, защото никога не сме се занимавали изчерпателно с него. Не сме и водещата комисия. Така че, Денис, кажи ни, ако има допълнителна информация, кажи ни, не съм сигурна дали информацията, с която разполагаме, оправдава такава радикална крачка, каквато предлагаш. Важно е да научим каква е информацията, какви са слабостите и силните страни. Следващия въпрос – етичен кодекс за членовете. Това, кое, разбира се, че е много важна свободата на мандата. Имаме различна политическа принадлежност, изпълняваме различни политически мисии. В никакъв случай – не искам да дам а, в ръката на парламентарната администрация ножа, с който тя да ме заколи след това. Ако започнем да им се молим ако започнем да се молим за в бъдеще парламентарната и администрация да решава, що е то депутатски мандат, много ще съжаляваме. В никакъв случай не мога да се съглася с такова предложение, защото има голям риск от политическа манипулация. На колегата от а, Националния фронт само ще кажа, че естествено има огромна разлика между случая, който обсъждахме при предишния председател на парламента и сегашния случай. Огромна е разликата. Не, че защитавам бившия председател, но просто правилата за депутатите са изключително ясни. Така че би било добре да получим ясна позиция от Националния фронт, не просто отричане на посочените факти. Това бяха моите бележки и сега бих се радвала, ако Денис направи заключението. Благодаря ви, Инге. Ще се опитам да групирам, за да бъда кратък. Няколко неща бяха засегнати е, последователно от редица колеги. Прозрачност, първо, и а, общия бюджет за, за депутатите. Е, наскоро ми писаха хора, че ни, казващи, че, че никой няма да гласуват повече за нас, защото получаваме по 4000 месечно свръх заплатата. А, а, а много хора живеят в крайна бедност. Това, това в Холандия. Аз казвам, че това няма никакъв смисъл. Аз съм, прочим, един от депутатите, които всяка година връщат по 10 хиляди. Обаче тежестта на доказване <laughs> се е обърнала. Редовно у нас се появяват статии за парите за разходи, които се полагат на депутатите, отделно от възнаграждението им.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 Е, ясно трябва да, да, да дадем на гражданите, на своите съграждани да се разбере, че е, е, всяко евро, което се харчи при нас е под, под контрол, че, че се наблюдава за целесообразност. Друга възможност е, разбира се, част от парите, които се отпускат на депутатите за разноски, да отидат за наистина, за външен одит е, е, някакси трябва да, да се внуши на общественото мнение, че това не е просто надбавка върху заплатата. Е, и разбира се, всички тези неща, които аз казвам, могат да станат чисто факултативно. Аз нямам намерение да отивам твърде далеч. Могат да се въведат някакви прагови равнища, е, някакви критерии за целево изразходване на средствата. Ние миналата година приехме решение в пленарната зала. Всяка година говорим по този въпрос. Най-сетне трябва да направим нещо. Това е от значение за облика, за престижа на Европейския парламент. Друго нещо, което много от колегите е, повдигнаха, е за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 Надявам се да имаме възможност да обсъдим въпроса още веднъж с докладчиците в Сянка. Проблемът е, че по време на мартинската ни страсбургска сесия ще бъдат произвеждани е, точно нас в Холандия парламентарни избори. Няма да мога да, да е, остана за цялата седмица но ще, ще помисля за някакъв разумен начин да, да, да решим въпроса. Естествено, уместно е нашата комисия да, да се занимае с този въпрос и, и да излезе с някакви препоръки в доклада. За европейските политически партии по-нататък. Не, не можах да разбера е, е, до край като, като ме обвинявате, че аз съм бил против субсидирането на европейските политически партии. Най-малкото не съм писал такова нещо в доклада си. Казвам само, че трябва да обсъдим въпроса за 15% външни източници на финансиране, дарение общо взето за европейските политически партии и това, че механизмът би могъл да се усъвършенства. Това се обсъжда, между другото, по настояще в бюрото, за евентуално намаляване на, на този относителен дял. Изобщо не съм казвал да, да примахнем субсидирането. Напротив, ако тези 15% например станат 5, то субсидиите ще трябва да отидат на 95. Нали? От сегашните 85. Така че изобщо не съм възнамерявал да, да предлагам такова нещо. Няколко други неща, е, личните асистенти и начинът по който се отнасяме към сигналите. Съгласен съм тук с казаното от колегите от Зелената партия. Е, аз съм се опитал да, да дам формулировка, но ако имате нещо по-добро, с удоволствие ще го разгледам. Съгласен съм също така с коментара на Дерик Вон Е, разходите за е, е, дневните пари и нощните, които се дават на асистентите ни в Страсбург, са съвсем различни от тези на, на други членове на персонала и наистина за приличен хотел в Страсбург е, е почти невъзможно. Генералният секретар на заседание на бюрото каза, че се занимава с въпроса. Добре, занимава се, но аз в никакъв случай не възразявам да го кажем и в доклада. Въпроса за информационните центрове. Не, не критикувам сам, самата идея за информационни центрове. Аз се отнасям критично по-скоро към тези информационни центрове в Страсбург и в Брюксел. За съжаление, колегата тук, който се изказа в защита на Белгийския информационен център, напусна залата. Аз лично ще разговарям с него. Но, което е важно, според мен, е да стигнем до обикновените граждани, които обичайно не, идват, не ни идват на крака. Нали? И, и това е работата на информационните центрове. Те са между двете страни. А, и въпреки това, те общо заето привличат вниманието на тези, които вече проявяват интерес към европейските дела. Добре, но, но ни трябва и нещо по-широко. Необходима ни е информационна политика, която активно да привлича дори критично настроените към Европейския съюз. И, например, да, да, се, да се обсъждат неща като парите на депутатите. Нали? Понеже е, се ширят с какви ли не предубеждени, които бихме могли да разсеем а, е, а, е, е, чрез информационните си прояви. И, и най-сетне, от е, колегата от Алде е, за е, учебните прояви и документация и за необходимостта от отчитане на бюджета по резултати. Обаче, при това да, но не би трябвало да създаваме сега едно звено, което да генерира огромен материал, количество данни, е, е, е, които след това някакси да, да, да ни пласира, да, нали, да, ни, да ни продава. Необходим е анализ, който да насочва вниманието само към, към онези неща, които наистина привличат вниманието в първичните отчетни документи не, не, не, нашата комисия специално се нуждае от такъв експертен помощник. Благодаря ви. Крайният срок за днес на предложенията е 6 март 2017 година в 14 часа. Сега минаваме на 52-та точка от дневния ред. Освобождаването отговорност на европейските фондове в развитие. Има думата веднага докладчикът Тино Мържи. Madame la Présidente, je vous remercie. Благодаря ви, госпожо председател. We would, I would like to urge yeah. you all to... Моля всички, които напускат залата, по-тихо, -по ако обичате, по-бързо. -по Благодаря ви, госпожо председател. Ще ви представя доклада е, за заверка е, бюджета на Европейския фонд за развитие. Трябва да ви кажа, че проекто доклада е, бе предмет на продължителна и, и скрупулезна, задълбочена работа проведох няколко работни срещи с Европейската комисия, на която благодаря за оказаното съдействие и особено на ресорния комисар. Комисар Нимица в частност. Благодаря също така и на мнозината колеги, които ми помогнаха, на докладчиците в Сянка, както и на докладчиците по становище, от другите постоянни комисии на парламент. Вече разполагате с е, готовия текст, е, няма да навлизам в детайли, но е, бих искал все пак да подчертая няколко основни неща, които, които бият на очи е, в моя доклад и които разбира се са свързани с бюджетния контрол. Е, на първо място е, за достоверността на отчетността и за аудиторския доклад уверение за Европейския фонд за развитие. За 2015 година разходите са направени под четири групи, по, по, по, по четири е, е, методики. И в доклада ще видите, аз приветствам е, положените е, усилия на Европейската комисия е, да изчисти е, просрочията, е, да, да се разплати. Но е, при все това е, за 2015 година не са достигнали платежни кредити, което съответно е затруднило бюджета на фонда. Що се отнася до редовността на отчетите, е, е, крайно съжалявам, че нормата на грешка е все така 3,8%, е същата като през 2014 година и, и расте по години. 25% от плащанията, проверени от Сметната палата, са засегнати по съществен начин от грешки и още повече типологията на грешките се запазва. Привличам особено вниманието на, на комисията за примерно липсващите оправдателни документи и не спазването на уредбата за възлагане на обществените поръчки. Що се отнася до а, събирането на лихви по а, авансирани суми. 9,6 милиона евро, свързани с неосвоени такива авансови е, плащания, са погрешно е, класифицирани като е, оперативни разходи. И следователно комисията трябва да предприеме нещо ново, някакви нови грешки, за да предотврати, е, мерки, извинете, за да предотврати за напред такива грешки, защото става въпрос за, за е, е, добросъвестността на е, направените разходи. Като, разбира се, има и напредък по събирането на лихвите по такива авансови плащания. Можем да навлезем в допълните детайли, например, по предварителния контрол. Изразявам загриженост за недостига на такъв контрол. Комисията направи необходимото, обаче и аз в доклада си подчертавам, че според Сметната палата комисията би следвало и би могла да намали нормата на грешка с 1,7%, ако е, бе се опряла на информацията, с която така или иначе разполага. Е, що се отнася до е, резервните фондове, е, приветствам това, че комисията се е вслушала в препоръката на Европейския парламент и е заделила целеви резерви, а не един общ резерв. Е, що се отнася до механизма Мир в Африка? Е, при закрити врата проведохме разисквания и аз благодаря на нашата председателка – както и на председателя на нашата комисия за развитие, за това, че организираха тази дискусия. Тя бе много интересна. Имахме възможност да зададем въпроси, да подчертаем своето безпокойство и да получим известни отговори от комисията, които отговори, поне, що се отнася до моето мнение, са все така недостатъчни. И аз все така очаквам и смятам, че колегите ще споделят мнението ми, очаквам от Европейската комисия да действа конкретно. За да е, приспособи управлението, съгласуването и съответната отговорност към констатираните е, неблагополучия. И най-вече и преди всичко Европейската комисия да информира Европейския парламент за предвидените корективни мерки, както и за е, събиране на, неправомерни неправомерно изплатени суми и за други мерки от такъв порядък. И още за доклада. Аз застъпвах подход основан на резултатите, на изпълнението. И в тази връзка давам няколко предложения за подобряване ефикасността на изразходването на фонда. Доста всъщност препоръки давам, няма да, да навлизам в детайли, но, но бих искал да подчертая препоръката да се е, анализират и типологизират, да се, да се подредят по категории е, неблагополучията, тесните места в освояването на, на фонда и финансирането на, на проекти и за вземането, някакъв механизъм за незабавни действия, когато един проект е, е на червено в продължение на три поредни години. И докато най-сетне се блокират средствата, спре се проекта, е, като разбира се, очита вече направеното на място от Европейския съюз. И най-сетне нещо, което някак си се разбира от само себе си и което е от значение за цялостната европейска политика и разбира се и за фонда за развитие е прословутото упростяване на контролните правила. Упростяване, което е абсолютно необходимо, за да се намали нормата на грешка. Трето голямо направление на моите препоръки е за външните изпълнители, които обаче, независимо от това, че са външни, участват в изпълнението на политиката. Доверителни фондове, Европейска инвестиционна банка, международни организации. Чели сте, колеги, доклада. Е, знаете, че в тази област има определени проблеми за контрола. И го вземем и доверителните фондове, и Европейската инвестиционна банка, и международните организации са, са замесени във всичко това. И според мен ние трябва да преследваме две цели. От една страна по-голяма прозрачност, без съмнение повече контрол и също така контрол върху постигането на зададените политически цели. Тъй като в известен смисъл, по, по делегиран начин. Ако щете, тези външни субекти е, са от значение, е, са приобщени към нашите политически цели. И най-сетне някои по-общи аспекти от, от по-скоро политически характер бих искал да, да изтъкна специално за Европейския фонд за развитие. Нали, тук сме комисия за бюджетен контрол и сме крайно обезпокоени Нали, и, и се занимаваме преди всичко с въпроса за, за изпълнението. Напълно уместно, естествено, е, е, задаваме въпрос за резултатността на оказваната финансова помощ. Според мен не се обръща достатъчно внимание на това. На координацията на непротиворечивостта на цялата европейска политика. За съжаление, ставаме свидетели на това, че в много и много случаи положените усилия от, от, от, от, от хората, които се занимават с политика на развитие, се отслабват и дори унищожават от намесата на други политически мерки в други политически области. Да вземем външно-търговската, е, риболовната, само за пример, но, но има и други. И очевидно е, е на лице необходимост от е, последователност, е, непротиворечивост на различните политически направления. Също така бих искал да подчертая, и проче миналия път в разговора с комисията всички го казахме, да подчертая, че политиката на развитие попада под ударите и на, на определени кризисни, кризисни ситуации, които също биха могли е, да е, е, намалят ефекта на нашите действия. Аз съм от един нали, крайно, крайно отдалечен е, район, на регион на, на Европейския съюз, но не можем да вземем Африканския, Тихоокеанския район при е, природни бействия, които, които редовно засягат е, тази част от света. Е, и нали, по аналогия, представете си също така какъв отрицателен ефект би имала една политическа криза, един въоръжен конфликт, въоръжен, въоръжен конфликт върху нашите усилия да, да подпомагаме развитието на тези части от света. На трето място, нещо на което особено държа, е, е, и за което имах е, повод е, преди два дена да разговарям с комисаря Нимиц. Е за отвъдморските страни и територии. Подчертавам това, че че е, нали, конституционно се свързват с държави членки на, на Европейския съюз, Франция, Великобритания, Холандия, Дания, и тези отвъдморски територии и държави са част от европейското семейство. И следователно е, към тях трябва да има подход и приобщаващ, но във всеки случай специфичен. Е, и всички е, тези части от Европейския съюз, както и техните представители тук в Европейския парламент, настояват за целеви, специализиран, специ, специален е, финансов механизъм за намаляване е, на, е, прочем, слабата освояемост на средствата за развитие от тези части от Съюза. И най-зате бъдещето на Котону. Огромна тема. Ще засегна само един въпрос, както направих и миналия път. Когато говорим за страните от Африка, е, Тихи океан и Карибски басейн, забравяме, че близо 80% от тези страни са малки островни държави, е, развиващи се, в развити. Да, имаме Африка, разбира се, но в цялата тази група попадат и другите островни, близо 80, ако не и повече от 80% от държавите, развиващи се островни държави за които подходът би трябвало да бъде, ако не е вече, напълно различен. И заложените цели следва да се, да се изпълняват а, с много по-бързи темпо, което, впрочем, е и възможно, защото става въпрос за малки острови държави. Ето защо аз мятам, че а, е, след Котону, така да се каже, а, е, би следвало в по-голяма степен да отчетем островния характер – на тези партньори и, и да, да а, вземем целеви мерки. Завършвам с въпроса за миграцията, който без съмнение е в центъра на нашето внимание през последно време. Убеден съм, че 100% цялата тази политика на развитие – е от значение за ограничаване на миграцията. Тъй като колкото е, в по-добро състояние са страните получателки на помощ за развитие, толкова по-малко хора ще ги напускат на път е, към Европейския съюз. Разбира се, е, гледището ни трябва да бъде по-широко. Не само, не единствено, чрез политиката на развитие бихме могли да, да, да се стремим към преодоляване на бежанската криза, и наблюдавайки демографските тенденции, например, към 2100 година световното население ще възлезе на около 12 милиарда или малко повече е, жители. Населението на африканския континент ще бъде повече от 4 милиарда, ако днес е 1. Значи четирикратно нарастване, нали, фактически за живота на едно поколение. Положение, а, населението на една Нигерия е, ще възлезе самото то близо на милиард, колкото е днес е, населението на, е, на целия африкански континент, а в Европа ще са около 600 милиона. Виждате, с едно фактически значително изоставане от световната тенденция, но, но пък от, нали, от, тези, от тези цифри, от тези данни добиваме една а, а, относителна представа за тенденциите, които можем да очакваме, още повече с климатичните изменения и така нататък. Значи, не чрез днес познатата ни политика на развитие, опасявам се, бихме могли да дадем отговорите на тези предизвикателства, днешните и утрешните. И когато хвърлим поглед върху, върху тази, тази политика, ще видим, че всичките предизвикателства и на политиката, прочим и на, на цялата политика на Европейския е, съюз, за е, съсредоточени в Африка, в е, е, Тихия океан. И, и климатичните изменения, и демографските, и миграционните е, въпроси. А, и значи за след Котону, е, колегите от Зелените ги няма, Великобритания още остана, хубаво, е, е, не бива да забравяме е, и за биологичното многообразие. В момента преживяваме шестата биологична епоха, от както е, началото на света насам. Огромна част от биологичното многообразие се намира в Африка и ето на, виждате отново значението на политиката за развитие, на, на помощта за развитие и за това през март съм насрочил поредно съвещание на колегите докладчици в Сянка в Страсбург и а, се надявам да, да приемем с колегите докладчици в Сянка тогава да а, а, окончателна версия на доклада. Благодаря ви много. Много се радвам, прочем, казва председателката, че нашата комисия отдава толкова голямо значение на фондовете за развитие и всички докладчици в сянка са ангажирани, то вземат, вземат при сърце госпожа Шмидт. Следващия благодаря, уважаеми господин докладчик, уважаеми колеги. Както обикновено, трябва да благодаря на Сметната палата и на докладчика. Мисля, че отново получихме балансиран, изчерпателен доклад, което пролича и по продължителността на представянето от колегата. Оказва се, че фонда за развитие е сред обичайните заподозрени, когато става въпрос за идентифициране на проблеми което е особено сериозно, като се има предвид, че 11-я фонд е, до 2020 година съдържа 13,5 милиарда. Общите ресурси на 90 и 11 фонд е, възлизат на 76,88 е, евро. Същевременно Европейския парламент няма думата по изразходването на тези средства, така че доклад, контролният доклад, аудитният доклад е много важен за нас. На базата на доклада трябва да кажа, е, че точно по отношение на тези разходи е необходимо да използваме много точен и ясен език. Така, резерви имам по отношение на старите задължения на доверителните фондове, на е, отчетността на ръководителите на отдели и делегати институции, които работят с международни организации, преди всичко с ООН. Миналата година в Нью Йорк разговаряхме с компетентните лица и смятам, че ни чака още много работа. Пряката бюджетна помощ също е част от проблема. нямах удоволствието да разговарям с комисаря Мимица, но лично но той реагира, но е, той реагира на едно пресъобщение съобщение за неразплатени задължения, така че ще внеса предложение за изменение в, е, по този въпрос. След като е, се борим за прозрачност на европейските фондове, това ще отполза за всички нас. Една от особеностите особеностите на европейските фондове за развитие е не само огромното количество средства, а и географската широта на тяхното изразходване. 79 африкански страни, Карибския регион, малка част на така наречените презокеански територии – Както знаем, основната част от парите обаче отиват в африканския регион 29.08 милиарда евро, а в в презокеанските региони парите са от порядъка на милиони. Е, сега разбирам, че колегата насоч... Е, докладчик насочва вниманието си специално върху тези региони, но все пак трябва да кажа, че когато говорим за одитен доклад по отношение на десетки, на стотици милиарди, не можем да включваме подобни бележки но по принцип докладът е много добър и въпреки това си запазвам правото да внеса доста предложения за изменения, които смятам за необходими. Благодаря. Госпожа Каденбах. Тъй като чухме и френски, и немски, ще продължа на английски, а това ми е и по-лесно, защото бележките са ми на английски. На първо място благодаря на докладчика господин Омаржи за свършената работа, както и госпожа Шмидт. Аз също смятам, че това е много конструктивен доклад, който ни е представен. Моята политическа група съжалява, че за периода 2015 година неразплащането на кредитни средства доведе до силно, силни финансови препятствия за изпълнението на заложените целени, цели и невъзможността да се прехвърли сумата от над 18 милиона евро за 2016 година и налагането на допълнителни лихви. Знаем обаче, че по 8 фонд за развитие а, има допълнителни средства. Още от 1959 година е заложена тази възможност. А, освен това, нашата група залага цели за увеличаване на отчетността и контрола, за увеличаване на прозрачността и видимостта на използването на а, фондовете за развитие, а също така и за намаляване на разходите за транзакции, за а, спазване на изискванията за прозрачност с един набор от административни правила и структури за взимане на решение. Отчитаме, че европейските фондове за развитие развитие допринасят за справяне с първопричините за миграционната криза и кризата с бежанците. Фондовете не трябва да се използват за други цели, различни от тези, които са определени, като контрол на границите и безопасно връщане на бежанци освен това, трябва да има синергия между общия бюджет, фондовете и двустранното сътрудничество. Те трябва да бъдат достатъчно ефективни, за да се справим с превенцията на подобни кризисни ситуации. Освен това, трябва да се работи и за отпускането на инвестиционни средства към Африка за премахването на препятствията. Трябва да гарантираме пълна отчетност и от, активното отчитан, ангажиране на Сметната палата като отчитаща институция пред Европейския парламент. Освен това има заложени конкретни инструменти за постигането на заложените цели, като по този начин не трябва да се възпрепятства разходването на средства. Трябва да се следват принципите на отговорност и ясно да могат да се а, прави оценка на разходваните средства, за да се подпомагат външните дейности в областта на миграцията, но също така трябва да гарантираме, че показателите за резултатност са ясни и има отчетност на разходваните средства. Трябва да отчетем и случаите на злоупотреби и двойно финансиране. Не би следвало това да бъде препятствие за други отвъдморски територии и страни и страни от АКТБ да се възползват от тези фондове. Трябва да се приложат функциите за управление на риска за създаване на нови инструменти и механизми като например доверителни фондове, партньорства с други международни институции, а също когато и бенефициери имат възможност за достъп до допълнително финансиране. А, наистина е добре да има условия, но когато те се налагат, най-важната променлива трябва да бъде ефективността. Радваме се, че комисията интегрира въпроса за риска в операциите за управление на риска. Това се оценява като една много нестабилна среда с много рискове. Партньорски страни а, на различно ниво на развитие и различни рамки на управление трябва да имат съответния набор от мерки за оценка на риска. Председателката прекъсва с молба да не се чете. Да, отчитаме и ползите от сътрудничество с международни организации в конкретни ситуации. Необходимо обаче да се отстранят грешките и слабостите и да се подобри видимостта и прозрачността на общо европейско ниво. Е, фондовете за развитие трябва да бъдат по-видими за гражданите. Съжаляваме, че проектите, които са финансирани тук, но се изпълняват в отвъдморските територии, не се покриват от одитите те не попадат в годишните одитни доклади на Сметната палата и не попадат в рамките на парламента при освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Трябва да се прилага процедурата за due diligence, за да се подобри разходването на средства и работата с посредници по отношение постигането на по-голяма прозрачност. И накрая посочваме необходимостта да има един ясен списък с критерии за подбор на посредниците за ЕКТБ заедно с комисията. Очаква очакваме следващите ни заседания, така че това е от мен за днес. Благодаря. Благодаря. Няма повече заявки за изказвания. Нека да дадем думата на представителя на генерална дирекция ДЕВКО от комисията. Euh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че предлага комисията да бъде освободена от отговорност. Налистина това е добре балансиран документ, който очертава както силните, така и слабите страни на Европейския съюз. Очертават се и аспектите, където трябва да има по-голямо подобрение. Разбира се, комисията ще положи всички усилия, за да удовлетворим запитванията на парламента. Бяха очертани доста въпроси, няма да отговарям на всички тях. Ще се спра на най-централните. На първо място за възстановяването. Може би е, тук е най-добре да изложа нашите коментари, нашата позиция в писмена форма. Ако госпожа Шмидт е съгласна, виждам, че тя вече не е в залата, но това това са въпроси свързани с конкретни срокове, конкретни дати. Тогава се пристъпва към официална процедура, при която се изискват необходимите документи. По отношение на последващите проверки и грешките, Сметната палата отчита ниво от 3,8%, което е стабилно. Малко повишение се наблюдава, но трябва да имаме предвид, че през последните три години няма голяма промяна в методологията. Но в някои страни има и съответни, съответните проблеми, нестабилна ситуация, конфликт или пък военни зони. Но остатъчното ниво на грешка непрекъснато намалява. През 2015 година нивото беше 2,2%. Остатъчното ниво, което се изчислява от комисията е съотношението, което се изчислява след като са направени всички проверки и всички договори са изпълнени. Сметната палата изчислява ниво на грешка в непрекъснато в хода на изпълнението на проектите. Така че, когато а, има период на изпълнение на проекта, тогава също можем да отчетем някакво ниво на грешка. Но това е а, коментар, който трябва да оставя на колегите от Сметната палата. В страни, в които ситуацията е доста нестабилна, гражданското общество може би не е в състояние да а, окаже необходимата подкрепа или пък да предостави необходимата информация. Например, наблюдава се нарушение на изпълнението на обществените поръчки а, или пък има други наредности, които са установени в някои обстоятелства. Например, има проблем с допустимостта или пък възлагането на обществените поръчки но в тези ситуации сме разработили система за последваща оценка. Тя е много е, изчистена. А, когато, например, липсва информация, а, трябва да направим връзката между а, нивото на грешката, средата, в която се работи, и също така контролните е, разходите за контролна дейност. Тук е, наблюдаваме една нисходяща тенденция, но всички тези три аспекти са свързани помежду си. В страните партньори комисията извършва последваща оценка по всички договори. Това означава, че всички договори с страни партньори се проверяват преди да се подпише споразумението за обществената поръчка. Комисията, а не страната, изплаща сумата за страната партньор за организациите, с които работим. Ето защо всички организации подлежат на сериозни проверки от страна на комисията. И винаги, когато искаме да понижим нивото на грешка, трябва да имаме предвид тези аспекти. И тук трябва да отчетем също така и проектите, които са замразени. Замразени, защото те са излезли на минус, на червено. В този контекст трябва да направим необходимата оценка трябва да дадем отговори на парламента, защото доклада за бюджета за 2016 година ни дава съответния срок за установяване на проблемите, нередностите, но също така и за възможността за управление на проекти в страни партньори. Освен това се залагат и корективни мерки в червено или в оранжево. Има редица проекти, които могат да бъдат закрити, защото не се изпълняват заложените цели. Има също така и доста проекти на червено. 155 проекта излязоха на червено през 2015 година, 148 а, вече са в следващата фаза оранжево, защото там има подобрения проектите в червената зона са свързани с е, сериозни проблеми. И накрая по доверителните фондове, тук ми се иска да посоча, че а, наистина трябва да става въпрос за външни партньори и дейности, когато обсъждаме международни организации или пък Европейската инвестиционна банка. Това е организация, която трябва да допринесе за изпълнението на европейските политики. И тя подлежи на проверки. Съгласни сме с идеите, очертани от докладчика по тази тема. По отношение на доверителните фондове, освен необходимото ниво на прозрачност и факта, че трябва да се избягва фрагментиране, както посочва парламента, и разпръскване на ресурси, трябва да ангажираме парламента и в надзора на доверителните фондове. Така или иначе, много евродепутати са поканени за участие в много от ръководните комисии. Съгласни сме с а, а, посоченото в доклада. Доверителните фондове се управляват от комисията и подлежат а, на системата на контрол на комисията. Един простичък пример тук е а, едно изказване на генералния директор на ДЕВКО. Наистина този контрол а, въжи за всички а, доверителни фондове, а, всички фондове, които, се, а, които се попадат а, в общия бюджет доверителните фондове ще бъдат включени в отделните градивни елементи, независимо дали става въпрос за плановете за одит, за Генерална дирекция за международно сътрудничество и развитие или пък тези проекти, които се управляват от ръководителите на делегации. Това зависи от генералния директор – или пък от резултатите от проучването, което установява остатъчното ниво на грешка. Може би е добре да спра до тук, като в заключение ще отбележа, че понеже беше повдигнат въпроса за а, механизма за умиротворяване в Африка, трябва да отбележа, че изпълняваме един план за действие, както знаете, и службата за вътрешен аудит – изпълни един одит по наша заявка, но според тяхна оценка всички необходими мерки се изпълняват. Но така или иначе Африканския съюз не може да премине критериите за а, оценката, която, сме, която е заложена. Ето защо ще продължим да осъществяваме мониторинг на операциите там. Още един коментар Одитът на службата за вътрешен одит не обхваща отделни транзакции, т.е. не се прави надзор над сметките и транзакциите. Основната цел е за вътрешен одит и за очертаване на потенциалните рискове. Одитът беше взет предвид на много ранен етап. Беше подписан меморандум за разбирателство през 2009 година. Имаше заложени допълнителни изисквания където се очита факта, че Африканския съюз не отговаря на всички критерии. От тогава насам наблюдаваме много зорко ситуацията. Ще спра до тук. Благодаря ви. Много ви благодаря за това становище с което и приключваме работата по нашия дневен ред и публичното си заседание. Отново повтарям крайния срок за измененията 6 март 14 часа. Благодаря за дебата. Продължаваме с заседание на координаторите, които моля да останат в залата, а другите моля да я напуснат колкото могат по-бързо. Закривам заседанието.